хванат влаковете, самолетите. Сега, първия, първото гласуване, положението на албиносите в Малави и другите африкански страни. И така, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърлено. След е, преамбил К, изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърлено. Сега целият текст за, против, въздържали се. Резолюцията е приета. В следващата резолюция, това са случаите на лидерите на кримските татари Чигос Омеров и журналиста Семена. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Следващата резолюция – ситуацията в Маладивските острови. Има пет текста. Оригиналният текст, параграф 5 за, против, въздържали се. Прието е. Втората част за, против, въздържали се. Прието е. Параграф 8. Изменение първо за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Оригиналният текст на параграф 14, първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Сега параграф 15. Давам думата на господин Танок. Благодаря. Моята група иска устно изменение за премахване на параграф 15. А, каза ни външната служба, че той не е коректен. Така че моля да гласуваме за премахване на параграф 15. Окей. Okay. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś wyraża sprzeciw? Благодаря господин Танок. Кой е против това устно изменение? Кой възразява? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. точка С. Отново господин Танок. Благодаря. Моята група, като резултат от съвета на външната служба, искаме да прибавим думата формар, бивш предишен, преди думата лидер, защото това описва ситуацията по-добре. Благодаря. Кой е против? Кой възразява срещу това осно изменение? Добре, гласуваме тогава. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Гласуваме целият текст на резолюцията. За, против, въздържали се, прието е. И така, Доклада Матера. Европейска прокуратура. Гласувайте електронно, моля. Гласование застае замкнента. Край на гласуването. Приете докладът. Поздравление на авторката, за авторката. А сега последното гласуване за днес. Докладът Бержерон Системите на местата за лишаване на свобода и, от свобода и условията в тях. Първо изменение. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Параграф 7. Оригиналния текст. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Параграф 12. Оригиналния текст за. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно, моля. Е, замекам гласование. Край на гласуването. Прието е с малко мнозинство. А сега гласуваме целият текст. Моля, гласувайте. Е, замикам гласуване. Край на гласуването. Прието. Благодаря и поздравления за докладчиците. Правим кратка почивка и преминаваме към е, обясненията на вода.